Morning, your... Добро утро, дами и господа. Мога ли да ви помоля да займете местата си? Open, uh, of... Започваме днешното си заседание с приемане на дневния ред. Смятате ли, че можем да приемеме дневния ред. Има ли някакви предложения или възражения? В такъв случай дневният ред е прият. Съобщенията на председателя нямам съобщения. Днес надявам се, че след заседанието на координаторите ще бъдат взети решения и тогава ще мога да ви представя решенията, а сега минаваме към работата. Тази сутрин трябва да обсъдим един много важен доклад. Първият политика на сближаването и премахване на за задръстванията чрез включване на нови структури. Нашият Докладчик е господин Новаков. И сега давам думата на господин Новаков, който ще ни представи своя доклад. Днес ще разгледаме проекто доклада. Крайният срок за внасяне на изменения е понеделника. Е? Господин Новаков, имате думата. Добро утро, колеги. Никога не съм бил лекар и не съм бил в медицински факултет, не съм учил медицина, не знам как да помогна на болния но знам, че задължението на доктора е да помогне на пациента да на да направи диагноза и да а, назначи лечение. Същото въжи и за транспортната инфраструктура. Мисля, че картината наистина е много впечатлявата. Въпреки че не, не, все още не, не сме изпратили а, някакво превозно средство в пространството а, по силата на политиката на сближаване. Същевременно политиката на сближаване е толкова тясно свързана с а, транспортната инфраструктура и транспортните мрежи, е, толкова важна, колкото никога от края на Втората световна война до сега. Ще се опитам да не споменавам е, всички цифри, които са включени в доклада и които доказват значимостта на този проблем и защо инвестициите в транспорта имат толкова голямо значение за ежедневието на хората. Погледнете, например, магистралата към Ватерлоу, по която се движат автомобили, камиони, други превозни средства, но а, в тези авто, автомобили има хора. Хора, които а, отиват или се връщат от работа, които имат а, семейства. Някой може ли да оцени а, доколко е сигурно това пътуване? А, някой може ли да, из, да измери колко а, живота могат а, да бъдат спасени поради това, че пътищата са по-широки, по-добри. Да, може да бъдат, да се направи някакво измерение на тези постижения, но същевременно не можем да да останем безразлични или да ни пред необ, необходимите пред необходимостта от инвестиции в транспорт. Знам, че някои ще кажат тази политика е по-важна или другата е по-важна, но според мен транспорта е, е, е един приоритет и трябва да бъде приоритет и за в бъдеще, независимо от цената. Но а, трябва да се намерят а, средства, особено за унези страни, които се присъединиха по-късно и които а, зависят от а, средствата от а, на Европейския съюз, защото в крайна сметка а, пътищата и средствата не са само а, не облагодетелстват само местните хора, в крайна сметка а, мостовете, които а, прекрачват Дунава, не са, а, не, пом, не са удобни само за българите и румънците. Те, те спомагат за а, разгръщане на цялата економика на Европейския съюз, защото през тях минават а, холандски камиони, немски коли и така нататък. Както казах, не съм доктор и може би се питате защо започнах моето изказване по този начин. Но струва, струва ми се, че транспортната система може да бъде оприличена на кръвоносните съдове в тялото на човека и ако искаме едно здраво а, европейско тяло, трябва да имаме а, една а, здрава транспортна система. Тоест не можем да приемаме повече да има задръствания или проблеми. Тоест да няма региони, а, които да. А, да страдат от, недостатъчно, от недостатъчни инвестиции и да понасят съответните последици. Инвестициите в пограничните райони, в пътищата по пограничните райони са от огромно значение. Повече от 8 милиона души се радват в момента на по-къс на по-къси пътувания и е, благодарение на тези инвестиции вероятно сме спасили много-много човешки живота, може би не знаем колко, но сега, докъде сме стигнали и къде отиваме? А, до до сега като, като че ли политиката прекален, играе прекалено голямо значение за развитие на а, транспорта. Бих искал да има повече а, економически и социални измерения. Да, знам, че е малко странно подобно изказване да бъде направено в политическа а, институция, но... Е, не трябва в трансевропейската транспортна мрежа да се е, включват прекалено много политически е, е, виждания, амбиции, а просто да, да, се, да си помислиме как може да се стигне от Амстердам до Варна, а, какво означава това за економиката, за туризма, за хората, за ежедневието им. В 50, над 50 са държавите в Африка и ако попитате гражданите на тези държави е, какви са, кои са, те първо биха казали аз съм африканец а, и след това ще кажат аз съм еди какъв си. Е, така че моята, моята мечта е да можем всички един, от, един ден да кажем да, аз съм първо европеец и след това съм е, българин, чех или холандец или така нататък. Но какво, как, както и да се развие Европейският е, съюз, е, ще са необходими все по-широки пътища, по-големи е, пристанища, по-крупни терминали. Живееме в света на материалното и това ще е необходимо. Никога до сега не сме били свидетели на е, солидарност между държавите, които може, която може да произведе такива е, конкретни е, резултати. Нещата обаче са на лице, са очевидни. И е, ми, мисля, че е, ако е, вярваме в това, всички ще се обединиме зад този доклад, за да покажем каква, ще е, как е, каква е необходимостта от развитието на транспортните мрежи след 2020 година. Сега давам думата на господин Ходовски, представител на комисията по транспорта, която е, има и становище по доклада. И ще го изслушаме след докладчиците в сянка. Господин Пикола има думата пръв че върху този въпрос и по какъв начин политиката на сближаване е, е спомогнала за свързване на регион и подобаваше. Е, тук в този доклад е наблегнато на железопътната мрежа знаеме, е, много малко проекта са били приети и само за 16 е, км железопътни линии вече е взето решението обект на специално внимание, тъй като улеснява трансграничния транспорт. Въпреки многото инвестицията, през, до 2050 е, година се надяваме е, е, фрахта да се увеличи с 80 на екологичните цели, които сме си поставили. И в този смисъл ще внеса някои изменения. Уважаема госпожо председател, дами и господа, бих искал да се изкажа от името на господин Пореба най-напред бих искала да благодаря на докладчиката ни Готе. Транспортът е един от най-важните отрасли, които дават въз възможност на Европа да засили своята конкретна способност и да подочна и Западна Европа не е разработена еднакво добре. Затова трябва да положим повече усилия да инвестициите в магистрали, например магистралата до Бургас, е много добър пример, както и железопътната линия между Крахов и инфраструктурата в Европа е от ключово значение. Винаги ще имаме нужда от добри пътища, от модернизирани железопътни връзки. И аз ви благодаря. Госпожа Валена има думата. Gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer al ponente. Първо бих искал да благодаря на докладчик. Нямаме достатъчно така и ясна е, визия. И необходима е една по-широка дискусия, е, свързана с е, транспорта. Необходими са повече и по-добри инфраструктури обаче трябва да, те трябва да бъдат устойчиви. Ако искаме да кажем, че ако можем да, можем да направим едно а, сравнение с а, енергетиката. Казва се, че най-устойчивата енергия е тази, която не се а, е, използва. Но Необходимо е, необходимо е да се създадат много повече връзки между големите градове и земеделските и по-далечните райони. Сега, в доклада също така са посочени посочена възможността да се използва по-добре ЕФСИ и партньорствата между публичния и частния сектор. В Испания имаме един нов един пример за рем, рем, ремонти на магистрали, които бяха направени. За 2 милиарда бяха направени тези ремонти с частни средства. Обаче какво ще стане в, в, един момент? Ще трябва е, гражданите да платат е, цената. Така че с, съжалявам, но не смятам, че това трябва да бъде е, така от тук нататък. Е, смятам, че средствата, които се, се влагат в, е, в инфраструктурите, трябва да осигурят устойчив транспорт за благото на гражданите, без обаче те да трябва да плащат цената за това. Те трябва да бъдат в центъра на един голям социален а, дебат, за да могат чрез тези инвестиции да, да постигнем и екологическите цели, които сме си поставили. Необходимо е да се инвестира повече в недостатъчно развитите региони. Също така смятам, че трябва да, да продължат да се е, използва системата за е, субсидии, като разбира се има баланс с е, економическите инстру, е, инструменти. Но е, нека не забравяме, че трябва да се инвестира най-вече с публични средства е, в обществения транспорт, който продължава да бъде най-използвания и обикновенно най-малко е, замърсяващ. Също така да се развият и железопътният транспорт, за да не се окажеме с региони, от които са, а, е, пос, упустяват. А, е, необходимо е също така да се спомене, че трябва да се подобрят е, пътищата, за да станат по-сигурни, да има по-малко пътни происшествия и същевременно да се осигурят едни по-стабилни и сигурни работни места за поддържането на инфраструктурата. Това трябва да бъде и по-нататък нашата политика. Господин Ропе отношение по този начин потребителите ще са убедени, че когато ползват тези е, екологосъобразни влакове, те допринасят по някакъв начин за... Смятам, че трябва малко повече да се замислим и да е, внесем предложение в това отношение. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Златовски, който ще ни представи позицията на комисията. Портирни към по-бедния регион. Господин Новаков даде пример с България и Румъния и този мост, който може да се използва и от е, немски транспортни фирми, така да се а, подпомогне и а, да се подпомогнат и по-изостаналите региони. Хубаво да се инвестира в такива схеми, защото понякога това, което а, изглежда, че се случва на регионално ниво, може да има всъщност в а, такива региони, които са богати, трябва да се премахнат проблемите, да има по-безпрепятствено придвижване, защото това има въздействие върху по-бедните региони, има положително въздействие. Трябва да се използва потенциала, който се крие в транспортната мрежа и той може да се черпи посредством премахване на тези проблеми най-добре е да се е, използват е, е, всякакви възможности за премахване на препятствата или проблемите в отделните региони. Такива проблеми в транспорта могат да доведат и до неправилно инвестиране. Ние трябва да видим как точно всички задръствания и проблеми по, по пътя се а, отразяват а, на транспорта. Когато се инвестира правилно, може да се премине от използването на, а, от е, използването на един към друг а, транспорт, да се премине от въздушен към ЖП транспорт. Приветствам примера а, на колегата зад мен за това как можем да ам, се използва ЖП. Искаме да има по-устойчиви превозни а, средства, да се използват а, еле, електрически автомобили. В бъдеще ще се изискват инвестиции, които да екологизират транспортната мрежа и трябва и ние да мислим в тази нас има предвид и бъдещите развития в Ам, транспорта и за това, че ще използват все повече електрически автомобили. Благодаря много на докладчика за неговата работа и благодаря за отличната дискусия, която провеждаме тази сутрин. Господин Ван Нистелрой. Благодаря. Благодаря за представенето тази сутрин. Благодаря за всичко, което беше казано до сега. ЕНБ поиска да бъде създаден този доклад и това е доклад за изпълнението, да се види как вървят нещата, не е пряко политически доклад. 81 милиарда се разходват от фонда за сближаването и от този за регионално развитие. Внушителна сума. тематичната концентрация е, е променена. Разпространяване на знания, на опит в рамките на Европейския съюз и е важно да имаме предвид, че Участи ем, кохезията е залегнала и в е, транспортната политика. 11 милиарда са прехвърлени към механизма за свързване на Европа. Има специфичен механизъм, който дава възможност да се разходят тези средства за собствени предложения до 2018, мисля, и след това може да има по-голямо централизиране Тоест всичко да отиде в ръцете на комисията. Това е едно положително въздействие за държавите членки. Те се опитват да канализират политиките си по-добре в предходния период. Трябва да се запази системата. Е, част от тези средства за кохезията да се запазят за следващия период и могат да се предвидят за запазването на този механизъм да са толкова близо до а, вашата комисия по транспорта и всичко да е по-добре, отколкото е било преди. А не просто да се а, съкръщават средства, да се казва, тези средства се прехвърлят към механизма за свързане на Европа и с това се приключва. Не, трябва да има два инструмента в ръцете на комисията и между тях да има синергия. Това е което вие казахте в началото, господин Новаков това е като една жизненно важна връзка. Ако тази връзка съществува, това е и ем, за благото на економиката. Транспортът и инфраструктурата са номер едно и продължават да са такива. В бъдеще може би ще има промени, но това ще си остане така. Може да се сложи акцента върху шосейния или ЖП транспорта в бъдеще. Нека да се запази този механизъм за свързване на Европа. И ако се съгласите това да бъде посочено като някакво желание, това може да отзначение за следващия период на МФР. Благодата на господин Лайно от Европейската комисия от ГД Регионално развитие. Моля, имате думата. Благодаря, че ни дава инвестиции в транспорта от Кохезионния фонд и, ам, и има много ниско ниво на подбор, за подбор на проектите, свързани с инвестиции, финансирани от Кохезионния фонд. Например, в края на 2017 има ниво на подбор над 61%, ниво на подбор на проекти. Относно тенти, нивото е 64%, нивото на подбор относно ЖП, инвестициите, там нивото 66% е на подбор на проектите за тези 7 години програмен период. Резултатите са много добри, що се отнася до разпределянето на бюджета. Благодаря ви за тези разяснения. Това бяха коментарите по проекто доклада. Господин Новаков, имате думата, за да отговорите. Благодаря, госпожо председател. С задоволство слушах е, колегите си. Това е хубавото в тази комисия, защото се чуват е, всякакви мнения. Имахме и други гледни точки, а именно, че изоставаме с развитието на транспортната мрежа. Имаме нужда и от частни инвеститори, за да постигнем целите си. Тоест, с широка палитра от всякакви мнения. А, истината според мен е някъде по средата. Съм сигурен, че ще постигнем баланс. Господин Хауърд, ще започна с вашето изказване. Наистина високо ценя това, което казахте и така се подсилва и моето мнение за това как трябва да се действа необходими до 2300 година, за да се доизгради мрежата ТНТ. 22 милиарда са в механизма за ам, свързване на Европа и ние сме много далеч от постигането на въпросната цел. Трябва важни са тези инвестиции в транспорта за държавите членки. Добре е, че можем да започнем да обясняваме защо не говорим тук само за нетните плащания на а, държавите членки. Вие казах, че някои държави. Едно плюс едно прави две, понякога прави четири или повече. Повече средства за свързването на Европа е добра отправна точка. Трябва да има достатъчно средства за а, кохезията. Трябва да определим нашите червени стоява тези принципи и отстоява интересите на гражданите в тази област. По едно можем да сме съгласни, ако и ам, Децата не, не могат да отидат на училище, защото пътищата са а няма как да отидат, а, защото връзките са лоши. Няма а, значение дали това са нашите баби и дядовци или не. Трябва да мислим за всички. Аз съм отворен за вашите изменения и ще се радвам да ги разгледам. Благодаруари до 5 часа вечерта. Ще гласуваме по доклада през март. Благодаря ви, благодаря ви, сегапта комисия. Знаете, че седмият доклад на Кохезията е публикуван на 9 октомври от комисията миналата година. Това е ключта Реги. Реши да изготви доклад по собствена инициатива, за да изложи позицията на парламента преди самата реформа ние, излъчески отдел Б, и на 1 февруари имахме, изключи... имахме извънредна среща за бъдещето на кохезионната политика след 2020. измененията е 5 часа вечерта на 26 февруари. Е, накрая на дискусията. Председател, скъпи колеги, Както правилно казахте, госпожо председател, вече разглеждахме този въпрос на едно заседание. Става дума за един важен проблем и особеното му измерение е, че разглеждаме въпроса в един ключов момент преди предложението на Европейската комисия относно новата структура на бюджета и структурните средства след 2020 година. Ние сме се произнесли от, от наша гледна точка по този въпрос с доклада Веспал. Междувременно нещата се промениха и бе отбелязан напредък. Трябва също така да се съобразим и с новите е, фактори, като седмият е, доклад на комисията в е, доклада си се опитах да обединя няколко цели. Първо, да се спра на опита почерпен от до сега. Също времено не бих искал този доклад да представи само състоянието на нещата, изразено в цифри. Целта е Полуките от седмия доклад за сближаването да се превърнат в конкретни предложения които да оформят бъдещата политика на сближаване. И третият, третата ми цел е да отправя някои политически послания, за да наблегна на неща, които не трябва да забравяме. Документите, които бяха представени миналата седмица, доказват, че ние трябва упорито и примиримо да се бориме за налагане на политиката на сближаване и да бъдеме абсолютно непримирими в борбата си някои региони и е, някои територии да бъдат изключени от политиката на сближаване. Смятам, че политиката на сближаване трябва да бъде единна и да включва всички територии и региони на Европейския съюз. Както казах, трябва да отчетем полуките от седмият доклад, Комисията набляга много на понятието добавена стойност. Практически на всяка страница тази добавена стойност е подчертана. Аз също смятам, че добавена, добавената стойност най- най-добре е, се отразява в политиката по сближаване, защото тя доближава гражданите до сърцевината на Европейския съюз. Същевременно всички знаеме, че последиците от глобализацията, от бързината, скоростта, с която се налага глобализацията, климатичните промени, е, бедността са факти за всички. Е, тоест, е, това са неща, които е, са характерни за всички европейски региони. Затова всички европейски региони трябва да се възползват от политика, която да бъде обезпечена с необходимите средства. Същевременно, Различни са нуждите на различните територии в различните държави членки. Териториалното измерение на политиката на сближаване трябва да бъде подчертана и задълбочена, за да може да има специфични решения за всеки специфичен регион, за най-отдалечените региони, но не само за тях. Седмият доклад също така показва, че има сближаване, има намаляване на разликите, същевременно има доста контрасти между различните региони и понякога тези разлики могат да се задълбочават. В седмият доклад са посочени, че има някои региони, в които има гета на бедност и дори, дори в много богати е, като цяло региони. Една от, една от полуките от този седми доклад, и това беше обсъждано неодавна, бе че е, някои региони в момента попадат в така наречения капан на средните доходи. Поискахме от е, комисията е, обяснения и изяснения на това понятие и на, то, на това състояние на нещата. Целта е от тук нататък да намериме някакво решение за тези региони. Политиката на дисближаване трябва да намали разликите, но същевременно а, да бъде превентивна политика, т.е. да не позволява други територии да изпаднат в същото положение. Това са полуките от седмия доклад, представен от комисията. И на основата на тези полуки се опитах да оформя предложения, за да можем на основа на опита да създадеме архитектурата на новата политика на сближаване. Ще спомена някои от предложенията, които правя. Предлагам тем, силна тематична концентрация, която да се основава на основните цели на Европейския съюз и на европейската политика, т.е. заетостта, новаторството, малките и средни предприятия, промените.то съдържание в никакъв случай обаче не трябва да има превес над така наречения териториален подход, който е многоаспектен и който трябва да бъде е, приоритет за нас. Така че аз е, постигането на тази цел ще спомогне за преодоляване на разликите между различните региони. тези нови критерии или показатели трябва да отразяват новите цели. Фонд трябва да продължи да бъде част от цялостната политика на сближаването. Тъй като този фонд и фонд от е, политиката за сближаване, според мен, би било стратегическа грешка. Още нещо. Считам, че политиката в никакъв случай тя не трябва да бъде използвана за наказателни цели, ако мога така да се израза. Стиране, които ще спомогнат за осъществяването на тази политика. Така че смятам, че можем да установим е, по-скоро да ни отклонат от целите, отколкото да ни приближат е, към тях. И Целта не е да, да, във, да въвеждаме нови условия. Жаване да доведе до конвергенция, до действителна конвергенция. Също така отредих много. Също също, времено помолих да се направи едно проучване в моя избирателен регион на тази тема. Правлението на средствата като и същевременно настоявам да има баланс между пропорционалност и цел. Разговарял съм на тази тема с колегите, с колеги, с докладчиците в Сянка и е, прищаме. Right. Много ви благодаря. Напълно сте прав. Имаме амбиции да изготвим този доклад и да го оповестим преди да получим проекта за новата многогодишна финансова рамка от Европейската комисия. Затова е важно да работим заедно. Благодаря ви, госпожо председател. Извинете, ще се изкажа малко по дълго, но докладът е както много важен, така и много изчерпателен. Най-напред бих искал да благодаря на докладчикът, който действително е изготвил един много интересен и много изчерпателен текст. В голяма степен съм съгласен с съдържанието на проекто доклада му и се радвам на поканата му да работим усърдно заедно, за да сме готови да представим доклада си в пленарната зала преди представянето на проекта за новата многодишна финансова рамка и бъдещето на политиката на сближаване на Европейската комисия. Първи коментар от общо естество. Някои пасажи от текста са много интересни в точките от преамбюла, които според мен би трябвало да се отраз... да бъдат отразени в текста, но някои от тях не се появяват отново по-нататък в текста. А според мен някои от коментарите могат съвсем уместно да се включат в основната част на това становище. Съгласни сме с мнението, че политиката на сближаване би следвало да обхване всички региони на Европейския съюз. Съгласна съм също така, че добавената стойност на тази политика има много силно измерение, свързано с субсидиарността, или казано с други думи, способностите на териториалните единици да доближат Европейския съюз до неговите граждани. но ми се струва, че това измерение не присъства достатъчно в настоящия дебат за политиката на сближаване. Много често поставяме акцента само върху закъсненията и ми се струва, че тук трябва да сме малко по-прецизни и ясно да обясним, че често, когато обсъждаме политиката на сближаване, не бива да пренебрегваме известно противопоставяне на различни идеи. От една страна е планът Юнкер, който предвижда отпускане на средства преди осъществяването на проекта, докато в рамките на политиката на сближаване средства да се отпускат след като проектът вече е, е, започна, вече е реализиран. Така че нека да сравняваме сравними неща и да заявим ясно, че политиката на сближаване няма закъснение, както че се твърди. Друго важен аспект, засегнат в доклада, на който със сигурност ще бъде повече внимание, е териториалното измерение. В доклада много ясно се заявява фактът, че контекстът се е променил. Вече няма само недостатъчно развити региони и много развити региони. Не, сблъскваме се все по-често с проблеми, в групата на регионите със средни приходи, както и в групата на най-развитите региони. В тези региони също има трудности, в частност в периферните зони на големите градове, има проблеми в селските райони, в планинските райони и най-отдалечените региони. Неодавна президентът на Германия заяви, че има проблем с превръщането в пустини на голяма част от селските райони в Германия и тези селски райони се намират в богати региони на Германия. Въпреки това обаче на подрегионално равнище има много сериозни проблеми и тези региони също се нуждаят от нашата подкрепа. Така че въпросът, който в крайна сметка би следвало да си зададем е какво да направим от тук нататък. Териториалното измерение е много важно, но как в рамките на политиката на сближаване можем да отразим тези различни териториални проблеми. Проблемите на селските райони, проблемите на големите градове, проблемите на а, периферните и най-отдалечени региони. За съжаление, ми се струва, че целите ни са достатъчно ясно изготвени? Как можем да искаме целенасоченост на политиката, която да ни позволи да се направи ясно разграничение между тези различни проблеми и да се направи ясна категоризация на регионите? Смятам, че можем да изготвим една програма, която да обедини общите териториални цели и да ги обвържа с набор от показатели, който може да ни помогне да разрешим конкретните проблеми, било то в градските райони, в селските райони, в планинските или най-отдалечените такива. Регионите, които са в капана на средните приходи, обяснява за факта, че в крайна сметка Европа беше отслабена от кризата и то в различни аспекти. Някои територии, тук говоря за територия, не за региони, които по принцип са много напреднали, които, са, които успяха да се справят с кризата, които успяха да се обект на много иновации. Има такива региони, разбира се, но има и много други територии, които все още се спускват с трудности в развитието си и се увеличава броят на териториите с средни приходи, т.е. територии, които са засегнати от глобализацията и които изпитват трудности. Можем да си представим, че може да се е, ограничи политиката на сближаване само до регионите, където има най-големи трудности, но по този въпрос се поставя под да по този начин ще поставим под въпроса аспектът увеличаване на конкурентоспособността и сближаването в териториално отношение, но а по този въпрос се поставя под да по този начин ще поставим под въпроса аспектът увеличаване на конкурентоспособността и сближаването в териториално отношение, което е заложено в политиката на сближаване. Ето защо трябва да излезем с ясни предложения регионите в преход, бедните региони, регионите със средни доходи, бедните региони и т.н. Тоест, трябва да създадем един цялостен подход, който да доведе до сближаване на най-бедните до най-богатите региони, без да се води до прекалено съгъщаващия фактор дали даден регион може да получава помощи или не. Смятам, че имаме нужда от повече последователност в европейските политики. Пак се връщам на, на понятието капана на средните доходи. Струва ми се, че трябва да помогнем на засегнатите региони да излязат от, от този къп. А сега няколко думи за а, рамката за програмния период след 2020 година. Европейския социален фонд, фондовете на регионалната политика и политиката на сближаване, основните проблеми, свързани с промяната на индустриалната и производствена тъкан. Тоест, това са два инструмента на политиката на сближаване, които не можем да отделим, както в момента се предлага. Докладчикът ясно го заяви, но доводите в защита на тази. Струва ми се уместно да се използват и допълнителни показатели, но разбира се е важно тези допълнителни показатели да са стабил на БВП, но и разпределението му сред населението, равнището на безработица, в частност равнището на, младеж, на, без, на младежка безработица, също пихуващи показатели, но безспорно равнището на безработица и равнището на младежка безработица трябва да бъдат взети като допълващи показатели. А сега по въпроса за... Става много ясно какво представлява този допълващ факто, фактора на допълнително допъл... сближаването. Има и други политики, които ни дават възможност да постигнем ясни, конкретни, осезаеми економически резултати, които да се противопоставят един на друг и това е най-важното. А сега няколко думи за опростяването, качествената работа, въздействието върху модалността на работа, умножаването на и да не, се, да не бъде уязвима на критиките, които толкова често се отправят към нея. Разбира се, финансирането на политиката на сближи. Пак казвам, това ще бъде основната ни борба. И с днес ще се противопоставим на Европейската комисия, ако предложи нещо време. Се изказах, но имаше много важни с това защо докладчика споменава някои елементи, но не ги е разработил по-подробно. Това се дължи на ограниченията брой духа да разработим тези е, елементи, които се споменават някъде вече в а, доклада. Госпожа Пресотата, наясно с проблема. Благодаря ви председателят. В такъв случай давам думата на следващата коче го сянка, госпожа Томашич. Ще заповядайте. Лепа, госпожа председнице. Европа и ам, що се отнася до миграцията, инвестициите, развитието на градовете и така нататък. Финансовата криза задълбочи БВП. БВП в по-бедните държави членки се доближаваше до това на по-заможните държави членки. Не трябва да се забравя и е, заетост на БВП на глава от населението. Подкрепям предложението на докладчика, защото смятаме, че кохезионната политика след 2020 година трябва да е инструментът, който да се ползва с най-голямо доверие, защото трябва да се изправим пред глобализацията и технологическия шок как ще намерим средства след 10 години. Ние не искаме да бъдат съкръщавани средствата. В член 14 говорите за нещо свързано с изравняване вътрешния пазар, що се отнася до социалните и данъчните аспекти. Е, това доста ми напомня за Макрон, а и вие сте от запазване на финансирането на сегашните нива. Благодаря. Това бях изказаното на координаторите. Сега преминаваме към членове. Представихме темата в пленарна зала и това е последната тема, която ще бъде обсъдена преди мефната линия. Посочва че на 23 февруари държавни а, с един а, такъв документ от и такъв изготвен от комисията. Ние се занимаваме с всички важни елементи и трябва да видим каква е позиция. Има широка подкрепа за ем, кохезията ем, лицето на държавите членки. Да се надяваме, че ще се запази ентусиазмът на държавите членки да участват в може да се прилагат и нови подходи. В е, този период, това е посочено и в е, кохезионния документ, милиарда са заделени на страна и след 7 години се забравя за тези средства, какво да се прави с тях. Не трябва да е така, трябва нещата да се е, случват по-бързо, да се остава с е, усещането, е, че нещата са по-прости, така да се предвиди в кохезията вариант 3.0. ем, има критерии, които трябва да бъдат разгледани. Трябва да има ем, добра комбинация от тези критерии и е, БВП има много е, важна роля като критерии, за да се определи какво е състоянието на отделните региони и да може да се прави разграничение малко съм разочарован а, от този седми кохезионен а, доклад. гледа се прекалено много навън. Да, казва се в доклада какви са резултатите от кохезията, но бъдещата политика на Европейския съюз трябва да вземе предвид и синергиите да се види как можем да подобрим нещо в тази връзка, как да изпълним деветата рамкова програма. Трябва да е, добре да си гледаме в краката и да знаем точно какви стъпки предприемаме. Трябва да има един интегрален подход и да сме по-гъвкави. Някои държави членки искат повече знания, иновации, други казват, че за тях приоритет е първичната инфраструктура или пък някакви социални или екологични аспекти, аспекти. За тях е това е от значение. Други казват, че цифровата економика е от значение за тях по, по тези а, въпроси трябва да се прави разграничаване и трябва да се види по какъв начин а, кохезията може да доведе до по-добри резултати. Ако имате една интегрална политика, такава каквато е кохезионната политика, трябва да се гарантират и добри резултати. За да се танцува танго са необходими двама, т.е. трябва да се привлекат и а, самите партньори като първоначален сигнал трябва да се посочи, че кохезията е необходима. Кохезията е спечелила и доверието на много и гъвкавостта а, е нещо, на което трябва да се даде по-голямо пространство по време на следващия програмен период. Госпожа Малетич. Благодаря, like to... госпожо председател. Специална глава на така наречените региони жертви на средните доходи или цифров съюз и така нататък. Вие сте споменали в доклада си социалното измерение, помощта на реалната економика, нейния растеж, създаването на качествени и устойчиви работни места. А целта е до 2020 година техният брой да намалее, а сме свидетели на по-скоро на увеличаване. Радвам се, че споменахте и интелигентното или специфичното специф... интелигентната специфика. Да видим каква, да, какво да бъде мястото на интегрираните териториални инвестиции данните. Мисля, че това трябва да се поясни. И как да постигнем и другите скъпи колеги, когато дис... обсъждаме седмият доклад, не трябва да забравяме да забравяме, че някои ще имаме проблеми в следващият период. И не на последно място приемането на МФР. И то в И то не защото не знаеме как ще изглежда следващата МФР, а по-скоро, защото не знаеме как ще изглежда след следващият парламент, следващата комисия и какви ще бъдат техните приоритети в областта на кохезионната политика. Решение, но това ще зависи от бъдещето. Има три альтернативи за бъдещето на кохезионната политика. Необходимо е всеки един от тези сценарий да бъде тясно свързан с бенефит. Но в основата трябва да бъде сближаването вътре в а, раз, раз, държавите членки и подкрепата за това. Източна Германия просто няма да, да получава средства по, по е, силата на политиката на сближаване след 2020 година. Това ще, ще бъде ли приемли само на чистите популисти? Но понякога а, някои си казват, ами защо трябва да плащаме повече, защо не забравяйте какво пише в доклада на Бенковска. В него е записано, че за нетните плаци за всяко евро в Западната Европа и около 70 цента благоприятстват Германия. Ако нещата не се променят, просто най-уязвимите и най-потърпевшите ще бъдат нетните плаци, ако примерно те се се откажат от инвестиции. Политиката винаги е била на всички печелят. Защото част от, много голяма част от средствата, казвал съм го много често, да спрат да инвестират в най-бедните страни едно истинско упростяване, а не усложняване, както беше до сега. Най-вероятно през 2021 година, 2021 година ще трябва да сме приели МФР. Малко време ни остава. Чак през края на 15-та или 16-та година, т.е. да губиме време и пари. И средства както и създаване на специални екипи, т.е. необходимо е да има баланс и кохезионната политика да поддържа този баланс. А, колегата Бощи